Обяснения на вода. Първо, по доклада Морес, господин Мастела, заповядайте. Тела no está. Tiene на палабра, сеньор. Той не е тук. Господин Ханан. Thank you. Благодаря ви, господин председател. Не за пръв път тук аз попадам в машина на времето и се връщам към 70-те години. Тук сме в света, в който държавата контролира економиката, когато се ограничават часовете за работа погледнете списъка за гласуване. Ние гласувахме за субсидии, за Словения, за предприятия в Хайделбърг, за предприятия в Польша, за продажби на древно в Испания, за общински предприятия във Валенсия, Испания и т.н. нататък. През 70-те ние говорихме за това, че подбираме победителя. В момента ние подбираме губещи. Защо го правим? Защото Европейският съюз в момента е механизъм за преразпределен на богатството в полза на определени групи. И Вие много добре го знаете, господин председател. Вие сте един успешен консервативен лидер в Каталуния. Вие знаете колко са важни свободните пазари. Парите изтичат, а Орвел, както каза Орвел, хората ще се отърсят от тази система, както един кон се отърсва от мухите. Председателят, преминаваме към доклада Гризбек. Морконайте! Госпожа Морконайте. Благодаря ви, господин председател. Днес Европейският парламент взе ясна позиция направи стъпка към сътрудничество с Южния Кавказ. Южният Кавказ и Грузия са стратегически важен регион за Европейския съюз. Моята страна Литва винаги е имала специални отношения с Грузия. Винаги сме подкрепили тази държава в трудни моменти и не само на държавно ниво. Нашето общество също изразява своята подкрепа за тази страна и винаги е изразявало тази подкрепа. Смятам, че целият Европейски съюз иска Грузия да се присъедини към европейското семейство. Тази държава положи много усилия, за да стане част от Европа. Ние трябва високо да оценим тези усилия. Облегчаването на визови режим ще подпомогне мобилността на хората и засилването на економически и културни контакти. Поздравявам народа на Грузия с това решение, което беше взето днес в Европейския парламент – Европейският парламент изпрати послание на тези хора, че те са добри дошли в Европа. Благодаря ви. Сеньор Кали... Преминаваме към доклада Манеско. Господин Калиновски има думата. Благодаря, господин председател. Не можем да допуснем да се пилеят такива огромни суми. Затова трябва да подобрим управлението на тези фондове и разходването на средствата по тези фондове. Нещо, за което местните власти са най-силно отговорни. Трябва да се занимаем с сътрудничеството в трансграничен план, да простим процедурите и да заделим повече средства за образование. Трябва да се занимаем и с модернизирането на системите за информационни и комуникационни технологии, за да може хората да имат достъп до информация. Благодаря, господин Криновски. Господин Пирилио има думата. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с докладчика, че трябва да се премина към управление на няколко нива, за да може да има по-добро участие на наднационалните власти при определенето на политиката за развитие, особено що се отнася до политиките за сближаване – за да може да постигнем економически растеж и конкурентна способност. За тази цел обаче трябва да се включат хора, които добре познават собствените си региони и те да насърчават развитието. Ето тук е връзката между управлението на много нива и регионалното развитие. Именно това заявява докладчика. Колкото по-добро е качеството на инвестициите в регионите, толкова по-добър растеж ще постигнем. Благодаря, господин Пирилио. Господин Месерос има думата. Благодаря, господин председателя, Регионалната политика трябва да може да бъде контролирана и да бъде резултатна, за да може да направи социалната позиция на европейските граждани още по-сигурно. В този смисъл виждам измерението на териториалната политика. Нашите държави членки следва да се радват на все по-голямо благосъстояние и гражданите да могат да се ползват от трансграничното сътрудничество, защото по този начин може да се подпомогне и частния и публичния сектор. Важно е да се ангажират регионалните и местните власти е, в управлението и създаването на политики. Това трябва да се подкрепи. Колкото повече хора участват по места, на местно, регионално ниво, толкова по-добра възможност ще има за тях и толкова по-голяма сигурност ще имат. Трябва да има баланс между тези два аспекта, осигурен в Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря. Господин Такова. Благодаря, господин председателю. Първо, бих искал да благодаря на госпожа Манеско за отличния и доклад. Много е важно, когато става дума за регионална политика, да говорим за добро управление а доброто управление се основава на справедливост и равнопоставеност. Мисля, че това трябва да бъде нашия коз. Не може просто да подбираме, а трябва да гарантираме инструментите, които са на разположение на регионната политика, да бъдат използвани, да бъдат реалност. Трябва, разбира се, да се използват различни критерии. БВП, разбира се, е един много важен е, критерий и Европейския съюз би е, желал да се подпомогнат е, удалечените, периферните региони, по-слабо развитите региони. Трябва да говорим, разбира се, и за справедливо управление. Председателя, благодаря. Диас, деме, на Диастимера е, доклада. Господин Такер има думата отново. arvoisa puhemies maahanmuuttokysymys on tällä hetkellä eri. Благодаря, господин председател. Проблемите на иммиграцията са много актуални днес в целия Европейски съюз. Затова е изключително важно да създадем една такава мрежа. Важно е да гарантираме това, че всички граждани в Европейския съюз са равнопоставени, че всички в Европейския съюз са равнопоставени. Имаше някои неуспехи в нашата иммиграционна политика. Мисля си, че хората, които идват в Европа и които не възприемат основните права на Европейския съюз, не трябва да бъдат подкрепени, но тези, които възприемат и прегръщат тези ценности, трябва да бъдат подкрепени. Тези ценности трябва да бъдат утвърждавани. Необходимо е да създадем основе на иммиграционната политика. Иммигрантите трябва да се интегрират, те трябва да приемат основните ценности, права и свободи на Европейския съюз. Госпожа Мастела по доклада Матио. Госпожа Мастела тук ли е? не? И на Ферман Следващият щите оратори ще представят писмени становища. По следващия доклад на Лопес Роди. Да, в писмена форма ще бъде представено становището госпожо Чешкова. That's Mr. Vážený pane председо. Eh, Благодаря ви, господин председател. Бих искала да се изкажа по повод гласуването за Европейската заповед за осигуряване на защита. Смятам, че това е много важен инструмент. Солидарна съм с жените, които имат нужда от нашата закрила. Затова много съжалявам, че текстът, по който гласувахме, не се основава върху необходимото правно основание. Независимо от това, смятам, че можем да подобрим текста, за да изпълним ангажиментите, които могат да бъдат поети чрез този текст. За това се въздържах при гласуването. Да благодаря ви, госпожо Чешкова, господин Роди. Не ви видях преди това. Заповядайте, господин Роди, имате думата. Благодаря. исках да кажа само, че апаратът ми за гласуване не работеше, когато гласувахме по Европейската заповед за закрила. При... Но исках да гласувам за, защото това е много важен въпрос. Много важно е парламентът да приеме такава заповед за осигуряване на защита още днес взаимното признаване на съдебни решения е от решаващо значение за осигуряването на една обща зона за свобода, на свобода, справедливост и правосъдие. И така вече държавите имат една правна база за признаване на решения преди това приети в други държави членки. Това е отрешаващо значение значение за защитата на жени и деца от домашно насилие и дава възможност на жертвите на насилие да изберат къде в Европейския съюз да пребивават. Благодаря, господин Роди. По доклада Бауър Антониоци ще се включи в писмен вид госпожа Дотс. Благодаря, господин председател. Трафика на хора е много сериозен въпрос. От 2008 година 35 души са били спасени от експлоатация в моя избирателен район в Северна Ирландия и 25 от тях бяха спасени от през 2009 година но все още няма нито един осъден за трафик на хора. Това е форма на робство, сериозно престъпление и нарушение на основните права на хората. Много от жените, които бяха спасени в Северна Ирландия, са от далечния изток и са били прехвърлени в Ирландия от престъпни организации, които печелят много и ги експлуатират за сексуални услуги. Този доклад е изключително важен и мисля, че именно тук може да осигурим много полезно сътрудничество между полициите на държавите членки. Полицията в Северна Ирландия води е, в това отношение, но минималните наказания трябва да се определят от държавите членки. Благодаря, госпожо Дос. Господин Такола има думата. Arvoisa puhemies, kun puhumme ihmiskaupasta, se on... Господин председател, когато говорим за трафик на хора, дискутираме една от най-големите заплахи в Европейския съюз и трябва да отчитаме значимостта на този проблем. Много често се крием зад иллюзията, че тези проблеми вече са разрешени. За съжаление това не е така. Трябва хората да имат право да постигат своите права, да и се радват на човешките права. Говорим за е, трафик на човешки същества. Няма нищо човешко в начина по който хората биват лишени от тяхното човешко достоинство. Ви, високорисковите групи са децата и жените. Проституцията, търговията с органи за трансплантации са сред основните цели на този трафик. И Европейският съюз трябва да спре да говори, трябва да предприеме действия. Така че да сложим край на трафика на хора в Европейския съюз. Трябва да имаме възпиращи санкции, които да гарантират това. Благодаря ви. Госпожа Захорска има думата. Благодаря. Подкрепих директивата, защото трафика на хора ги лишава от свобода. Освен това, има ясно разписани правила за държавите членки как да укрепят своето национално законодателство. Всеки вид, разбира се, търговия има две части. Има купувач и продавач. И много често а, купувачите са богати хора. А, може би нашите съседи са сред тях трябва да се погрижим и за грижите, и за жертвите, разбира се, но не бива да забравяме, че трябва да, да внимаваме и да насочим основно вниманието си към жертвите, младите хора, към учителите, към училищата, защото трябва да укрепим превентивните мерки. Председателя, благодаря. Доклада на Грицбек. Преминаваме към него. Госпожа Ронзули. Господин председател, поисках думата по доклада за трафик на хора. Моля, бихте ли повторили какво казахте? Помолих да ми бъде дадена думата по доклада за трафика на хора. O sea, sobre readmisión de residentes ilegales. Съм... Моля за извинение. Давам ви думата, за да обясните вашия вод по доклада Бауер. Благодаря ви, господин председател. Винаги сте много любезен. Разбира се, аз гласувах за доклада, защото борбата срещу трафика на хора трябва да бъде наш приоритет. Това явление е придобило изключително големи размери. Това се е превърнало във форма на съвременно робство. Най-уязвимите хора, жените и деца, са жертви на трафика и те са принуждавани да проституират. Кой се възползва от това явление? Престъпни групировки, които финансират трафика на хора, които използват хората като стоки. Както се изтъква в доклада, трябва да продължим дейностите ни в страните на происхода на жертвите – решението може да бъде намерено само чрез съвместни действия, чрез повишаване на информираността на широката общественост и чрез закрила на жертвите, но най-вече чрез борба срещу първопричините на това явление. Трябва да подпомогнем страните, от които най-вече идват жертвите, да създадат необходимите условия да не падат жертви, хората жертви на трафика на хора. Господин Дева, вие по кой доклад искате да се изкажете? Микрофонът на оратора не е включен. По доклада Грисбек. Добре. Преминаваме към доклада Грисбек. Сеньор Дива. Сеньор Яр, tiene usted на palabra. Господин Яр, първо ви имате думата по доклада Гризбек. Благодаря, господин председател. Радвам се, че днес парламента не просто разгледахме споразумението между Европейския съюз и Грузия за улесняване, облегчаване на визовия режим, но също така се постигна споразумение за реадмисия на незаконно пребиваващи лица. Смятам, че това е също естествена част от живота, че трябва да се занимаваме не само с положителни страни на живота, но и с някои не толкова положителни. След една година може да се извърши средносрочна проверка на изпълнението на това споразумение между Европейския съюз и Грузия и да се види какви са последиците от него. Надявам се, че при следващия случай Европейският парламент ще може да участва в процес от самото му начало. Председателят, благодаря ви, господин Я. Сега господин Дева. Благодаря, господин председател. Иска да обясня защо моята група и аз се въздържахме при гласуването за капацитета за бързо реагиране на Европейския съюз. Трябва да се подобри ефективността на силите за бързо реагиране на Европейския съюз при бедствия и въпреки, че това е необходимо, не може да се е, създава европейска сила за гражданска защита може да се говори за координация на работата на националните органи, т.е. за работа в съществуващите в момента механизми за гражданска защита. Вярно, че е важно да има ефективно реагиране на хуманитарните катастрофи, но не може само ние да реагираме. Трябва да подобрим и нашия капацитет за реагиране, но и капацитета на развиващите се страни, за да има регионален капацитет в засегнатите региони, за да работим заедно в международната общност. Иначе ние ще вършим тежката работа, а те няма да вършат нищо. Председателят, благодаря господин Тува. Ива. На практика, вие нямахте право на обяснение на гласуването по точката, по която вие се изказахте, защото не е имало дебат по тази точка. Но това е в крайна сметка го направихте. Сега преминаваме към а, следващия доклад на господин Луан. Господин Калиновски има думата. Благодаря, господин председател. Много от гражданите на Европейския съюз не си дават сметка колко важна е политиката на сближаване за развитието на регионите на държавите членки. Идеята за тази политика е да се предостави възможност на регионите и държавите членки да имат достъп е, като ресурси, свързани с енергетиката, образованието и прочи. Самата идея за сближаване е изключително ценна и трябва да подкрепяме всички възможни усилия за по-добро управление на средствата и на фондовете. Особено като се има предвид, че ефекта на политиката на сближаване се усеща най-силно на место равнище. Благодаря, господин Калиневски, Господин Миколашик има думата. пан председа, я говорим ку справе Луха. Господин председател, ще обясня вата по доклада Лухан, който е последния от е, тази част на дневния ред. Сближаването и конкуренцията са много близки една с друга. Не е възможно да има устойчив ръст без тези два елемента. Съфинансирането от структурните фондове е, се оказва положително, насочено е към развитие на инфраструктурата и също така спомага за привличане на външно инвестиране за регионите. Политиката за сближаване, освен това, се оказа положителна в условията на финансова криза за борбата с нея. Освен това, присъединявам се към идеята, че економическата конкурентоспособност на регионите е въпрос много тясно свързан с въпроса за заетостта, сигурността и достъпа до публичните услуги. Сближаването е важно за регионалната конкурентна способност в глобален смисъл. Председателя благодаря. С това приключваме обясненията на вота. Ще продължим заседанието си отново в 3 часа. Благодаря. Край на заседанието.